с правата на човека. Размяна на мнения за това, което се е случило през миналата година. Организираме размяната на мнения в присъствието на Европейската комисия и СВД. Техните представители, които се занимават с темата права на човека. Знаем, че в Камбоджа предстоят общински избори през тази година и парламентарни през 2018 година. Госпожа Шмидт ни уведоми, че е предложена възможността за участие и мисии по време на изборите в Камбоджа. Би трябвало да се настоява на зачитане на правата на човека, трябва да се настоява също така да няма каквато и да било дискриминация. Знаем обаче, че в Камбоджа има множество тревожни случаи. Законът се прилага е, с политическа мотивация. Ние настояваме да се изпълни правилно законодателството. Ние искаме да чуем мнението на СВД. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря, че ни поканихте, за да се изкажем за положението в Камбоджа. И ще засегна няколко въпроса. Положението на защитниците, международния контекст, репресивното законодателство и неразрешените конфликти по настоящем. Ситуацията днес е сложна, когато говорим за активистите за правата на човека. Те са изложени на голям натиск и все по-трудно извършват дейността си. Преследвани са, заплашвани са, това предвид предизборната обстановка, която е много обтегната. 26 защитници и активисти днес са задържани по политически причини, сред които има 17 членове на опозицията. Конкретно някои случаи. Случая на петимата, задържане на 4 е, членове на НПО Адхок, една от най-големите неправителствени организации в Камбоджа, както и член на, избират, на Националния избирателен комитет и бивш член на същата организация. Тези петима са задържани е, превентивно от 2 е, май насам почти 9 месеца стават, заради упражняването на тяхната дейност, а именно правна и финансова подкрепа за свидетели по е, дело за извънбрачни отношения, в което заместник председателя на опозиционната партия е намесен господин Кем Сокха. Това е изключително политизиран казус Асоциацията Адхок е изложена на голям натиск. Наскоро бяха привикани други нейни членове. Нейният председател в момента е, е извън страната от страх да бъде задържан. Освен това бе подчертано, че а, може да се приложи закона за сдруженията Ланго, след като приключи съдебния процес, а, да се приложи срещу адхок. Съгласно, а, трябва да припомня, че та, този закон е несъответстващ на международните стандарти за права на човека. Може да се разтрогне едно сдружение, което не А, зачита политическата действителност. И казуса с петимата е, представлява произволно задържане. Това бе обявено през ноември миналата година от ООН. Още вчера ООН чрез специалните им представители апелираха за освобождаването на петимата. За момента не се знае кога ще се гледа тяхното дело и те могат да бъдат осъдени на 10 години затвор. Друг случай. Теп Вани, арестуван за участие в манифестацията наречена Черен понеделник, който апелираше за освобождаването на петимата други два случая на задържане преди на наказателно производство. Едното обвинение касае неговото участие в манифестация в протест през 2013 година, в което се апелира за освобождаване на активистка по въпроса за заграбването на земи. През 2013 година той участва в протест. За 3 февруари 14 часа е предвидено неговото дело и той може да бъде осъден на от 2 до 5 години затвор. На 10 юли 2016 година бе убит един много важен политолог. За сега това убийство не се разследва по прозрачен начин. Като говорим за предизборното положение, знаете, че председателя и заместник председателя на опозиционната партия многократно бяха предмет на преследване. Кем Сок трябваше да остане в, в дома си, в подомашен арест в продължение на 6 месеца. И също така националния комитет, е, изборен комитет МЕК е, казва, че по около милион и половина граждани няма да могат да гласуват, защото не са регистрирани. И е, заместник председател на опозицията, също член на НЕК, също днес е предмет на наказателно преследване. В областта на законодателството споменах Ланго, закона за сдруженията, който се използва за заплашване на неправителствени организации и активисти за правата на човека. Е, Ликадо, друга организация, защитаваща правата на човека, също е заплашвана. Закона за далеко съобщенията ограничава свободата на словото в медиите. Има още два рестриктивни закона. Единия е за киберпрестъпността, а другия е за управлението на земите което, което може да подхрани допълнително териториалните конфликти с заграбването на земя. В тази област през 2011 година Имаше редица доклади, изобличаващи последиците е, в Камбоджа, конкретно доклади от Европейския съюз в е, сектора на производството на захар в Камбоджа беше подчертан проблема с заграбването на земи в редица камбоджански провинции. В тази област Европейския съюз беше изключително активен. Трябва да се подчертае това. Европейския парламент прие редица резолюции и службата за външна дейност, както и Генерална дирекция търговия на Европейската комисия работиха много активно, което доведе до мораториум през 2012 година и създаването на Адхот комитет за подкрепа на жертвите от заграбването на земята, предоставяне на репарации и възстановяването на правата им. Днес конфликта с притежанието на земи още не е уреден и е важно да се окаже натиск за да се проведе одит и жертвите от него да имат право на компенсация и възстановяване на правата им. През март 2005 година Action Aid публикува доклад за ситуацията в една камбоджанска провинция. През май 2016 година първия доклад, мониторингов доклад за стратегията на териториално управление в Камбоджа казва, че компенсациите са неуместни и над 800 казуса не са разрешени. Поради тази причина Германия оттегли финансовата си подкрепа за въпроса за управлението на земите в Камбоджа. През 2016 година Лика Ликадо разследва повече от 70 случая, засягащи над 9000 семейства, случаи свързани с заграбване на земи. Много причини обясняват това населението не, не може да упражни правата си, също така конфликтите с притежанието на земи не са разрешени. Освен това, от мораториума върху търговските концесии на сам се създават още конфликти, тъй като големите дружества започват експлоатация на земите. През последните 4 седмици вестник Phnom Penh Post говори за поне 6 конфликта с притежание на земи, свързани с сектора на производство на захар. През 2016 година в провинция Превяр се чуха свидетелства, че тези конфликти съществуват от 2015 година. Многократно е имало опити да се, наме... да се пренастанят хората, но в крайна сметка те са били експулсирани и не са могли да упражнят правото си на репарация, което води до насилие и обесърчаване на местното население, което няма никакви средства за разрешаване на този конфликт. Ще завърша с три препоръки. На първо място Европейския парламент трябва да продължи да следи ситуацията, конкретно свързана с процеса на ТЕП-Вани на 2 февруари, да продължи да апелира за освобождаването на петимата, да продължи разследването на убийството на Кем Мей. Освен това, Европейския парламент трябва да продължава да подкрепя СВД и Генерална дирекция търговия, да подбужда постоянно камбоджанския парламент, за да може той да разреши конфликтите с притежание на земите и също така да бъде определена дата за изпълнението на одита в сектора на захарта и репарациите на нарушенията в тази област. Европейския парламент трябва да работи с СВД и Генерална дирекция търговия на Европейската комисия да използват всички инструменти, с които разполагат, включително разследване е, съгласно инициативата всичко, с изключение на оръжие в областта на търговията, за да може да се разреши тази особена ситуация. Благодаря ви за вниманието. Има ли желащи да се изкажат? Госпожа Лохбилях. Благодаря за тази подробна картина на положението с правата на човека в Камбоджа. Имам въпроси свързани с подготовката на изборите. Споменахте, че има голям брой хора, които не са регистрирани. Доколкото разбирам, Европейския съюз се опитва да образова гласоподавателите, да ги мотивира да гласуват, но ето има толкова висок брой нерегистрирани. Защо е това? Когато бях в Камбоджа, обсъждахме това, че има голям брой камбоджанци, които са а, мигранти и работят в чужбина, следователно нямат възможност да упражнят правото си на глас. И миналата година стана ясно, че за тях е невъзможно да бъдат в списъците за гласуване, макар че се казва, че всеки трябва да има право на глас. Така че какво е, е вашето е, мнение? Можем ли да работим в тази насока или няма да можем? Защото гласоподавателите извън Камбоджа се чувстват по-свободни да гласуват за този, който наистина подкрепят, отколкото ако се намират действително в Камбоджа. Относно начините да се окаже натиск върху правителството, Тук не споменахте възможността за налагане на отделни санкции от страна на Европейския съюз срещу конкретни вземащи решения в Камбоджа. Например, ако се проведе истинско разследване на господин Кем Мей, адвокат за правата на човека, Обсъжда ли се изобщо този въпрос в сферата на правата на човека? Защото аз обсъдих а, с членове на парламента на Камбоджа, които смятаха, че ние трябва да помислим за такива целенасочени санкции. Друго нещо. Когато бяхме е, там, проведохме срещи с е, лица в трибунала за червените хмери. И е, се каза, че има много голям брой хора, които да бъдат съдени, но правителството не искат те да бъдат съдени, защото те продължават в различни сфери да са активни в Камбоджа има ли напредък тук? Ще бъдат ли започнати нови дела? Имам и въпрос към Европейската служба за външна дейност. Паралелно с погребението на господин Кемли беше организиран протест за потъпкването на гражданското общество. Участващите в него бяха облечени с черни фанелки и някои ръководители на неправителствени организации сега са в чужбина. И доколкото разбирам, Европейския съюз е подкрепил тази инициатива. Благодаря за което, ако наистина е било така. Също така ме интересува как допълнително подкрепяме защитниците на права на човека. Благодаря. Три депутати. Три депутати. Ако не, нека да дам думата първо на СВД. Господин Мариус. Благодаря, господин председател. Бихме искали да повторим още веднъж, че Европейският съюз ще продължи да подкрепя Камбоджа, чието, чието годишен ръст е 7%, също така и бе отбелезан напредък в намаляване на бедността през последните 20 е, години. Европейският съюз съюз е най-големия донор за Камбодия, както и най-важният търговски партньор на Камбоджа, като обмена е в размер на 4 милиарда. Инициативата Всичко освен оръжие беше много важна и подпомогна растежа на економиката а, в Камбоджа. От от 2013 година, след, след последните избори, към Камбоджа беше насърчена да извърши промени и въпреки отбелязаният напредък, все още има много предизвикателства. През 2016 година бяхме свидетели на все повече сблъсъци и напрежение между управляващата партия и опозиционните партии като много правозащитници бяха арестувани и преследвани. Смятаме, че подобни действия в навечерието на нови избори са недопустими и гражданските организации и неправителствените организации трябва да могат да се изразяват и действат свободно. както казахме, че четирима членове на НПО Адхок и един бивш член на същата организация продължават да бъдат в затвора. Знаете, че специалният докладчик за Камбоджа бе на два пъти в страната, излезе с специален доклад. Съвета по правата на човека в Женева излезе с съвместно съвместна декларация от 19 страни относно нарастването на напрежението в Камбоджа, като излезе с критики срещу правителството за несъразмерни реакции на съответните действия, които се извършат спрямо представители на правозащитни организации и опозицията. Наблюдавахме от, отблизо процеса за регистриране на избирателите от страна Европейския съюз и Япония. Над 7 милиона и 800 хиляди души са регистрирани или 81% от а, избирателите на Камбоджо. Защо? А, само 81%, защото доколкото знаем, много камбоджанци е, живеят и работят в е, чужбина е, и съгласно законите не могат да участват в изборите. Европейският съюз предостави 10 милиона евро за подпомагане на избирателния процес в страната и ще продължим да го правиме с оглед изборите през 2017-2018 година, като специален акцент се поставя на информираността и обучението на избирателите. Е, европейското, е, академическото правителство все известни мерки, но все още не се отбелязва достатъчен напредък при решаване на поземлените спорове и решаването на споровете свързани с иземане на земя и захарни концесии. Все още Ние продължаваме да поставяме въпроса в нашия диалог с правителството и комисар Манстръм също наблюдава отблизо развитието на събитията. В края на 2016 година бяхме свидетели на положителни раз, развития, като Кем Соха вече не е заплашен с арестуване. бе, бе продължен най-после мандата на специалният представител на генералния секретар на ОНЕ за Камбоджа и ще, ще продължиме да настояваме в страната да се развива демокрация и да се създадат условия за справедливи избори. Смятаме, че е в интерес на Камбоджа, на стабилността на страната, да се проведат избори, които да се радват с доверието на цялото население, тези избори да бъдат свободни и хората да могат да гласуват без да се чувстват застрашени. По някои от въпросите, повдигнати от европейските депутати, целевите санкции – Смятам, че те трябва да, трябва да се прилагат при, в, при изключителни условия или в изключителни случаи. По, за сега не смятаме, че подобни условия съществуват, освен ако сме свидетели на а, влушаване на положението в страна, колкото до изваредните а, трибунали или в 2016 година, през ноември 2016 година извър, из, из, изключителен състав към Върховния съд потвърди смъртни присъди на бивши хмеружи. Това беше крачка напред в изпълнение разпоредбите на международното право и борбата срещу безнаказаността следствие на сериозни нарушения на човешките права. Съдебните състави ще продължат тяхната работа в рамките на съда. Що се отнася до правозащитниците, ще продължиме да нас да наблюдаваме отблизо отделните случаи и ще подкрепяме правозащитните организации в рамките на възможното. Благодаря. Трябва обаче да побързаме малко, тъй като Нямаме време. Давам думата на представителята на Генерална дирекция is... E uh, Благодаря ви. Мисля, че колегата от СВД направи много ясно обобщение в отговор на поставените въпроси. Program, support... Пак ще кажа, ние имаме програмата си в подкрепа на Националната избирателна комисия, изграждането на подходяща инфраструктура. Освен това, работим и по образоването на избирателите. Също така, нашите дейности ще включват наблюдение. Много е важно Националната избирателна комисия и създадената инфраструктура да гарантират провеждане на изборите при всички изпълнени условия. Тук е важна и регистрацията на избирателите. Гражданското образование. Ето защо нашата подкрепа ще продължи и за общинските, и за бъдещите парламентарни избори. Както посочи колегата, При правата на човека имаме доста голяма сума 11 милиона евро. Сумата е в подкрепа на разнородни дейности в Камбоджа. Предвижда се и подкрепа за неправителствените организации в областите организация на изборите, правозащитническа дейност, борба с трафика на хора. Имаме Европейски инструмент за демокрация и човешки права. Там имаме 17,5 милиона. Те ще бъдат използвани за защита на правата на човека и на правозащитниците. Има доста проблеми, както видяхме, с заграбването на земи, но ние ще следим и какви са другите трудности. Благодаря. Благодаря ви. Сега ще ви дам думата и ако е възможно, за не повече от 5 минути. Мерси beaucoup sur, euh, sur la, la, la, la question des sanctions. Въпроса за санкциите. И Фидел Шапа е заел позиция, що се отнася до санкциите, насочени срещу различните активисти. Би трябвало разбира се, да не губим надежда. Ще ви напомня и стратегическата рамка на Европейския съюз от 2012 година, плана за действие за правата на човека и демокрацията. Казва се, че Европейския съюз трябва да използва всички инструменти на свое разположение – за да се намери изход. Пак във връзка с санкциите, трябва да ви напомня, че прокурора от Международния наказателен съд вече е сезиран. Става дума конкретно именно за различните проблеми, свързани с земята. Освен това, има обвинения в престъпления срещу човечеството. Делото е много интересно, то трябва да се проследи, защото е ясно, че ще има и много съдебни последствия. Борбата срещу безнаказаността Работи се активно по тази тема. Също така имаме резолюция. Продължава работата по въпроса. Стана дума и за черния понеделник, проявите организирани през този черен понеделник. Тук също оказваме подкрепа трябва да се говори за задържаните активисти и да се види какво ще се случи. ФЕДАШ се занимава и с съдебните производства. За Международната федерация за права на човека това е много важно. изборите. Ние продължаваме да следим какво се случва с членовете на АДХОК. Въпросът е сложен. защото репресиите са свързани с участие в изборния процес – и ние не можем да престанем а, да разследваме тези въпроси, докато чакаме следващите избори. Трябва да се постигне напредък колкото се може по-бързо. Затова и се зарадвах да чуя, че за СВД и Европейската комисия това е приоритетен въпрос. би трябвало да се разговаря с правителството, за да знаем докъде е стигна работата и как ще се изпълни проверката. Благодаря. Благодаря ви за присъствието. Единственото, което можем да кажем в заключение на дебата е, че като подкомисия по правата на човека ние ще продължим да наблюдаваме какво се случва в Камбоджа, особено по време на общинските избори и парламентарните съответно една година по-късно. Много ви благодаря. С това приключваме точката за Камбоджа и преминаваме към актуалната информация в Ангола. Possiamo iniziare. Eh, all'ordine del giorno abbiamo l'aggiornamento. И тъй, продължаваме с нашия дневен ред. Актуална информация относно положението с правата на човека в Ангола. Сред нас е Лати Бейрао, активист за правата на човека и музикант – трябва да кажа, че рядко се случва да имаме възможността да чуем хората, за които става дума в нашите резолюции по неотложност. И ето днес сред нас е господин Бейрал, който е много известен. Неговото сценично име е Иконокласта. Той също така изобрети думата раптивиста – е, винаги е критикува режима на Дос Сантуш, един от най-дълго задържалите се водачи в Африка. Говорил е за несправедливото разпределение на приходите от петрола в Ангола. Ето защо и попада в затвора заедно с 15 други активисти. След това е бил под домашен арест. Много се радваме, че можем да го чуем, затова веднага му давам думата. Уважаеми членове на Европейския парламент, аз се казвам Луати Бейрао, граждани на Португалия и на Ангола. Днес съм при вас, за да ви благодаря най-сърдечно за оказаната помощ. Благодаря на всички мои колеги, които помогнаха през 2015 година с процеса в Ангола. Този колективен жест, както и ангажимента на Европейския съюз, а и други дипломатически инициативи, може би по-дискретно, наистина доведоха до резултат. Всички тези инициативи всъщност – доведоха до безпредседентен натиск върху режима на Дос Сантос. Ние работим срещу режима още от 2011 година, но трябва да кажа, че много пострадахме. И това е меко казано. Пострадахме физически, имаше институционални измами, срамни присъди, преследване от всякакъв характер – принудителни безследви, безследни изчезвания, убийства. Някои хора, като господин Камаленги, бяха осъдени на смърт само за това, че са протестирали. 2012 година друга присъда за участие в разследване. Първият го застреляха от участвалите в разследването а втория просто му нахлузиха чува на главата и го фърлиха да го изядат крокодилите. Мога да говоря много и за обвинените в мними престъпления срещу президентската гвардия. Мога да говоря и за други случаи. Трябва да ви напомня и това, което се случи с журналисти. Има един който е задържан в собствения си дом, а господин Перейра, друг журналист, госпожа, извинете, Перейра, изчезна 2012 година. Изобщо не се знае какво стана с нея. Имаме и случая с 14 годишно момче, което просто не е позволило да разрушат дома му и са го убили в резултат на това. Много са жертвите на най-различни атентати, депутати от опозицията. Но за какво да изброявам тези случаи, това върви от толкова време насам. В Ангола, освен това, непрекъснато се води една много вредна риторика – но благодаря ви за подкрепата, защото положението в Ангола наистина е както е описано в резолюцията. Нека ви напомня, че ние бяхме обвинени в едни престъпления и ни осъдиха за съвсем други престъпления. Накрая се възползвахме от амнистията, но един невинен човек не може да се радва, че са го амнистирали. Ето защо ние се обърнахме към Върховния съд да си свърши работата и да ни оправдае. Трябва също така да ви напомня, че жертвите се превърнаха просто в заложници в тази случай – Имахме представител на Конгреса, осъден на 20 години затвор, като максималната присъда при нас е 25 години. 2012 година Европейския съюз подписа документ с Ангола, наречен Общ път. Ангола се задължава съгласно този документ да зачита правата на човека. Едно празно обещание. Междувременно имаме споразуменията и в Руанда. Но някои от хората там, като генералния секретар, бяха брутално нападнати. Смазаха му ръцете. А този, който го нападна, всъщност получи награда за това и се показваше по обществената телевизия, за да се хвали. Аз искам да помоля всички вас и като гражданин, и като европеец да се проведе разследване. Вие можете да го направите и наистина ви умолявам да използвате и фондовете на Европейския съюз, за да ни помогнете. При борбата с корупцията бих искал Европейският парламент да окаже натиск върху Португалия, така че Португалия да разследва източника на финансиране в Ангола. Много от парите на Ангола се перат в Португалия. Португалия е вратата на Ангола към Европа. Уважаеми господа депутати, трябва да поискате от Португалия да изпълни европейското законодателство и да не приема такива нечисти пари. Ангола изобщо не е имала намерение да изпълнява ратифицираните от нея международни договори по една много простичка причина. Казва се, че Ангола се демократизира, но времето минава и нищо не се случва. Ангола не обръща внимание на препоръките, които и се отправят всяка година. Уважаеми дами и господа, 2017 година има избори в Ангола. Въпреки изявленията на тези, които отговарят за наблюдателските мисии в Ангола, години наред казва се, че изборите са били честни и открити, но има измами. Uma das antigas acusações de quem as contesta. Em 2012, e a União Europeia não foi convidada. Em 2002 година Европейския съюз не беше поканен на изборите. Като че ли анголската демокрация беше стигнала зрялост и нямаше нужда от наблюдение. Виждаме обаче, че политическата нетолерантност непрекъснато се увеличава. Все повече преследвания, произволни, екзекуции, задържания, всичко това противоречи на основните права. Бихме искали да ви благодарим за наблюдателската мисия. Надяваме се да обърнете сериозно внимание на реалността да следите това, което се случва и да предприемете действие. Искам да благодаря на Френското сдружение КАТ със седалище в Франция и Брюксел. Благодаря, че им помагат в нашата борба. Благодаря и на вас, дами и господа, за това, че ме изслушвате. Благодаря на Ана Гомеш и Мариса Матиас за това, че организираха изслушването. Благодаря за помощта ви към Ангола. Благодаря. Дарей la parola a Ana Давам думата на Ана Гомеш, тъй като тя спомогна за организирането на тази среща. Благодаря Господин председател, голямо удоволствие е да посрещнем Луати Бейраун с нас, защото той е емблематична фигура за борбата за правосъдие не само в Ангола, но и в Португалия и в Европа като цяло. Надявам се повече хора в Европа да узнаят за вашата борба. Това което той каза е важно за ясната връзка между нарушенията на правата на човека, извършени в Ангола, и корупцията ограбването на, на държавните ресурси, които се изпират в последствие чрез европейската финансова система в Португалия. Нещ... Е, анголците наричат Португалия пералнята днес и някои от нас се борят именно срещу това. Преди няколко дни получих писмо от Европейския банков орган в отговор на процедура за надлежна проверка, която инициирах за относно дъщерята на президента Сантуш, Изабел, която чрез анголска компания Е, която е базирана в Португалия, но е, практикува съвсем различни от европейските правила. Тук става въпрос за банковия сектор и банковия надзор, но и други дружества. И бих искала е, Луати да ни разкаже повече за клането в Монтесуми, за което той спомена и за което също се споменава в наши резолюции, защото това клане в момента е, е добило чудовищни измерения – Е, чуваха се цифри от рода на 130 или 1300 е, смъртни случая. Не е ясна крайната цифра, но сред тях има много жени, много, много деца. Също така бих искала Луати да ни разкаже това, което знае за положението в момента. Португалски прокурор беше арестуван за съучастничество, тъй като е затворил разследването срещу заместник-председателя на Ангола, господин Алвисенте, Сонангол. Гол. А сега предстоят и избори. Та, какво е мнението му за ситуацията в момента, особено предвид това, че ще има избори? Има а, лидери на опозицията, които се срещнаха с госпожа Могерини на Демократичната конвенция в Филаделфия. и е, поискаха от нея да е, организира наблюдение на изборите тази година, но доколкото знам, не е подадено официално поискане от правителството за това. Не очакваме и такова да се получи. Със сигурност трябва да се е, гарантира независимостта на мисиите на, за наблюдение на изборите. Господин Барозо, самия господин Барозо каза, че не е нужно да се провежда наблюдение на изборите в Ангола, защото това е една зряла демокрация, а ние знаем, че той има тесни връзки с режима там, което би обяснило такова едно твърдение. Също така е обясним и факта, че правителството не иска да предостави необходимото, за да може една мисия за наблюдение на изборите да си свърши работата добре в Ангола. Госпожа Матиеш, благодаря. Нямам много какво да добавя към казаното от Ана. Тя със сигурност постави правилните въпроси. Господин Бейрал, много се радвам, че сте тук с нас. Много е важно, че говорите за демокрацията в Ангола, но и в Португалия. И аз изпитвам същите притеснения като него относно корупция, изпиране на пари. Някои от колегите ми проведоха разследване в тази област, което беше публикувано в Португалия. И това е само върха на айсберга, публикуваното, защото много голяма част не се знае още. Знаем, че има умешване на взаимоотношенията между различни институции, Надявам се да можем да навлезем в повече подробности тук и сега, когато вече господин Барозо не е председател на Европейската комисия, това да стане и се надявам и Европейския съюз да може да откликне на молбите на господин Бейрао защото тук говорим за права на човека, нещо в правомощията на този парламент. И още веднъж, господин Бейрал, благодаря ви, че дойдохте тук и че участвате в това изслушване, защото това, което имате да кажете е много важно и ние трябва да ви чуем. Ще продължим да следим случващото се в Ангола. Благодаря, каза председателя. Преди е, да ви дам думата отново, Господин Бербедо от Европейската служба за външна дейност ще се изкаже. В резолюцията на Европейския парламент поискахме делегацията да поеме конкретни ангажименти в областта на правата на човека. Интересуваме до къде е стигнала работата тук. Имате няколко минути, за да дадете допълнителна информация. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Европейската служба за външна дейност следи отношенията с Ангола отблизо. В областта на правата на човека се води постоянен диалог. Възникналата ситуация се, ще се обсъди в делегацията в Руанда. Освен това имаме постоянен диалог с Ангола, включващ правата на човека. Европейския съюз а, направи публични изказвания тук. Поддържаме а, и контакт с граждани на Ангола, когато това е необходимо. Постоянно се следи положението и това се отразява в доклади. Освен това, поддържаме връзка с правителството на Ангола, която включва много неща, включително и правата на човека. По редица въпроси Европейския съюз и Ангола имат общ интерес, като например в областта на стабилността на региона. На политическо ниво Европейския съюз поддържа диалог с Ангола в уместена форма. Освен това, Ангола участва в процеса Кимбърли, което беше важно, защото според нас за първи път дискусията започна да обсъжда системата Кимбърли, да може в нея да участва гражданското общество. По този начин гражданското общество на Ангола успя да се намери, намеси в процеса на Кимбърли. Друг важен елемент беше през 2014 година във връзка с прегледа на правата на човека в, извършен от ООН. Този преглед доведе до създаването на един списък от области, където трябва да има подобрение. И развитието се следи не само от ООН, но и от нас. И е, тези елементи са част от диалога, който водим с, с Ангола. Постоянно се извършва мониторинг и сега, и в миналото. Поддържаме връзка с гражданското общество в Ангола. Ще продължим да го правим и за в бъдеще, за да знаем какво трябва да се направи, за да има демокрация и зачитане на правата на човека в тази страна. Това са дребните ми коментари на този етап. Благодаря. А, скуза. Service. Uh, uh, when I visited last... Когато бях за последно в Ангола, заедно с цялата делегация на Европейския съюз посетихме организацията, която осъществява проект за защита на децата на бездомните деца, който е финансиран от Европейския съюз. Разбирам, че програмата продължава. Има ли повече допълнително финансиране за тази програма? А, и дали се обсъжда възможността за мисия за наблюдаване на изборите в Ангола или не се е говорило за това? Сега не, не мога да ви, да ви дам точен отговор на първия въпрос относно финансирането, тъй като всъщност Европейската комисия е, е отговорна за финансирането на този проект. Колкото до втория про... въпрос. Въпроса за едно, за изпращане, евентуалното изпращане на мисия наблюдатели на изборите бе повтигнат през в ноемвра в Ангола, както и в други страни. Но разглеждахме този въпрос и от техническата гледна точка, но също така и в политически аспект. По първия въпрос за подкрепата на гражданското общество и проекта. Нямам конкретен а, отговор в момента, но при всички случаи това, което мога да кажа, че, че чрез 7 инструмента за демокрация и граждански права Европейската комисия подкрепя различни проекти. През 2016 година е, финансирахме по организация от гражданското общество в размер на 7 милиона евро, е, както и включително и чрез пряк е, пряка помощ за правозащитниците, програми за образование за децата. Е, също така в процеса на предизборната кампания се финансират някои организации, които имат за цел да информират гражданствеността относно избирателния процес. Ще, продъл... ще, продъл... ще продължиме и нашата помощ чрез инструмента за демокрация и човешки права. Също така бих искала да наблегна на усилията на правозащитниците в Ангола, които с опасност на, жив, на живота си се застъпват за напредък в областта на гражданските и човешки права и да ги поздравя. И още един въпрос. Как, как успявате да а, подпомагате целият а, процес, въпреки ограниченията от а, гледна точка на финансиране? Намираме начини чрез гражданското общество и чрез организациите на гражданското общество да помогнем на гражданското общество, е, включително и в страни като Бангладеш, Еритрея и така нататък, като подпомагам, ги подпомагаме с, с, с е, средства, за да може да се осигури правна помощ или информираност и понякога дори освобождаване от затвора на правозащитници, така че успяваме да подпомогнем гражданското общество в Ангола. А, госпожо. Possiamo avere una nota scritta dei finanziamenti? Може ли да ни изпратите е в писмен вид информация относно финансиране, финансирането на Европейската комисия за Ангола. включително и ако обичате из, за онази програма за бездомните деца, защото хиляди деца е, умират от глад на улицата, а е, правителството не хае е, и покрай тази програма много деца по, получават закрила. Да, ще, нека да има информация и за този проект. Ще бъда кръгто. Не, не знаем какво точно стана с Монтесуми. Знаеме, че продължават да бъдат преследвани членовете на тази секта или това, тази е, религиозна групата. Възможно е да има стотици убити, но няма, няма доказателства, нямаме конкретни доказателства за това. Случило се през май 2015 година и тогава правителството просто обяви зоната за закрита зона, така че не можем да постигнем никаква информация и не знаем колко са убитите. Има най-различни слухове, но при всички случаи се е, налага мълчание. Никой няма право да говори за това, значи има какво да се крие. Ис, искахме да се създаде независима комисия за разследване, но а, правителството отказа, като каза, че то е суверенно да взима решения в тази област. Но, при всички случаи подозираме, че се е случило нещо много а, страшно, тежко и е, Колкото до арестуваният прокурор, доколкото знам, все още не е започнало производство. Мисля, че става, става дума за е, евентуално процес, е, като обвиненията са в корупция, но не знам. Но изглежда, че и доколкото разбирам и португалското правосъдие не е много независимо в случая и имаме чувство, че нещо се крие. Имаме чувство, че не можем да знаеме а, самата истина. За, за нас е много важно да проследяваме отблизо развитието на нещата и да, да, да знаеме какво става и в Португалия, защото Португалия в крайна сметка е а, откритата врата към прането на мръсните анголски пари. Така. А колкото до изборите и наблюдението на изборите, надяваме се, че ще може да бъде организирано наблюдение над избирателния процес. Нас ни наричат терористи. За, за, за мене се казва, че съм подготвил терористични нападения като тези в Ница или в, в Париж. И че ние сме терористи или поне потенциални терористи. А, извинявайте, господине, не, не си спомням как е вашето име. Колкото до постоянния диалог с Ангола, над 7 милиона долара, казахте вие, са били финансирани от Европейския съюз и са получили над 7 милиона. Аз лично не познавам много такива организации, които да, по, да получават а, финансирани. И има различни организации, а, кои, които а, подпомагат а, хора, но Това, което мога да кажа, е, че от 2011 до 2015 време, което прекарах в затвора след участ... участие в мирни демонстрации, нито аз, нито моите са за затворници не сме имали възможност да разговаряме с представители на Европейската комисия. Никой не ми е помогнал. Всичко бяхме обвинени в какво ли не. Е, бяхме заплашвани със смъртна присъда, но но никой не дойде да ни попита каква е нашата гледна точка и да чуе нашата версия. А, след след, след това а, бех сложен, беха сложени 2 кг хероин в куфара ми и анголското, ангалските власти поискаха от португалските власти да ме арестуват в страната за трафик на наркотици. И никой, обаче, нито един представител на Европейската комисия не дойде да се срещ, да се срещне с мен или да разговаря с мене. Дойде представител на гражданско общество, включително и е, португалският посланник ме посети в затвора през 2015 година по искане на е, португалски граждански общества. Е, организации. Не бих искал да взема отношение по въпроса, просто ви казвам какво е състоянието на нещата. А в е, северна, северната част на страната знаете, че знаете, че предприятията, които се занимават е, с а, търговия на диаманти са всъщност а, на практика военизирани организации. Там има много смъртни случаи, има много неразследвани престъпления. А, там имаше демонстрации, които бяха а, срещу които бяха изпратени сили на реда, въоръжени групировки. Знаете, че е, е, богатството на Ангола идва от е, суровините, петрол и диаманти. Е, и е, просто искам да ви кажа, че вие и аз не разполагаме с една и съща информация. Благодаря ви. Бих искал да ви кажа, че ние сме с вас, ние ще ви подкрепяме. Ние като комисия по правата на човека ще направим всичко възможно, за да разгласиме нещата, да информираме гражданите и защото Европейският съюз да реагира много по-ефективно и адекватно на положението в страната. Ще излеземе също така с а, а, с с едно заявление относно